I think that we can uh, start and... Мисля, че можем да започнем. Извинявайте, но веднага ще премина на италиански. Тъй като ми е по-лесно да задам въпросите си на, към Европейската комисия на италиански, за да няма опасност от недоразумения. Най-напред бих искал да благодаря на Европейската комисия за възможността да включим тази точка в дневния ред на днешното ни заседание. Точката беше включена по искане на редица политически групи и разбира се в контекста на скорошният скандал в Европа и в целия свят. По отношение на изпитванията за измерване на емисиите при реални условия, и пакетът от четирите пакета от мерките, които предлага Европейската комисия. Както знаете, тази година беше одобрен само пакета за измерването на емисии при реални условия. Но както знаете, както и редица други, са други пакети, в които попадат в процедурата по комитология, Европейския парламент всъщност не взима активно участие на този етап от процедурата. Ето защо бихме искали да помолим комисия да ни осъдеми какъв, какъв, какъв е етапа на преговорите в момента и какви мерки предприема Европейската комисия, за да избегне опасността подобни промени в процедурите да доведе до въвеждане на втора фаза на Евро 6 преди Европейския парламент да бил осведомен за съответните промени в процедурата. Ето защо пускаме Европейската комисия да ни осведоми какво е течение, какво е текущото положение с преговорите преди да бъде одобрено предложението в процедурата по комитология, като разбира се Европейския парламент се правото да представи своите възражения по направените предложения. Не не дам думата на представителят на Европейската комисия, господин Куциго, който ще ни представи текущото състояние на процедурата и също така ще ни обясни какво възнамерява да предприеме приеме Европейската комисия тук нататък. След това ще пристъпим към дебат с всички колеги защото съм сигурен, че ще има и по-конкретни въпроси. давам думата на Европейската комисия. Благодаря ви, господин председател. Както казахте, съгласно разпоредбите на регламентите Евро 5 и Евро 6, съгласно Евро 6 нормите за допустими емисии се определят при, цитирам, нормални условия на употреба но настоящите разпоредби определят, определят равнища на емисиите съгласно предишният цикъл, т.е. NEDC или новият европейски цикъл за движение. От 2011 година насам работим за подобряване на условията за изпитване, т.е. да се допълнят настоящите изпитвания с тества, които дадат възможност да се измерят емисиите при реални условия. Първият стъпки в тази насока бяха предприяти през месец март с предложението за регламент, който в момента се разглежда относно процедурата по регулиране с контрол като там се предвижда въвеждане на нова система, на преносима система за измерване на емисии, която да допълни системата за изпитвания в, в контекста на новият европейски цикъл на движение. И така ще се определят новите допустими стойности, които ще се прилагат от тук нататък в контекста на тези нови тестове. за да, се, за да може тестовете действително да отговарят на изискванията в водещият регламент, а именно при нормални условия на потреба, а не да се стига до разминаване между резултатите от тестовете в лаборатория и тестовете при реални условия по отношение на азотните оксиди. Както знаете, с законодателите взеха решение, че приспособяването на този вид тестове и допустимите норми, които ще бъдат определени за при нормални условия. Методът за тези нови тестове ще бъде прият в контекста на процедурата по комитология. Това е в това продължение работим в момента. Проведохме първо заседание с държавите членки на 6 октомври и обсъдихме възможните подходи в подготвителният етап на изкопването на мерките. Провидели сме следващото заседание, което ще се проведе преди краята на месеца. Ще разгледаме продължението на Европейската комисия. За момента заседанието е планирано за 28 октомври. в контекста на институционалното споразумение сме тук, за да ви осъзнаменим за постигнатия напредък, като разбира се работим в контекста на процедурата одобрена от законодателите при приемането на регламентите Евро 5 и Евро 6. Очаквам също така и реакцията на държавите членки, за да чуем какво е тяхното мнение Очакваме да получим техните коментари до 16 октомври и възоснова на тези коментари Европейската комисия ще изготви предложение, което ще бъде изпратено едновременно на държавите членки и на Европейски парламент, след като самата комисия изготви своята окончателна позиция позволение ще да думата на колегата. Господин председател, беше позволение няколко думи по конкретната процедура, като ще се спазва в а, този случай. Както си спомняте, може би, въвеждането на тестовете за измерване на емисии при реални условия се осъществява в пакети. Първията мярка беше регламент на Европейската комисия, гласуван от комитетът съставен от член, представители на държавите членки през месец май незабавно след приемането Европейския парламент а, получи законодателният акт, прият от техническия комитет, включително и а, конкретният резултат от а, гласуването и а, обобщение на протокола от заседанието. До 31 декември Европейския парламент може да разгледа това предложение и разбира се, съгласно регламентът по комитологията, Европейският парламент може да разгледа този законодателен акт и да направи оценка на това дали Европейската комисия е действала в рамките на своите правомощия като изпълнителен орган. Вторият пакет, както каза колегата, са ограниченията на емисиите и календарът за техните измервания. Целта е да се гласува в това предложение в Техническия комитет на 28 октомври, но текстът на предложението ще бъде качен в регистъра по комитологията, веднага след като бъде изготвен от службите на Европейската комисия, ще бъде изпратен едновременно на Европейски парламент и на държавите членки. След като техническият комитет гласува, надяваме се на 28 октомври, Европейския парламент ще получи отново резюме на дискусиите и окончателният резултат от гласуването в комитета и отново предложението ще бъде изпратено за контрол от страна на парламента по отношение на това да Европейската комисия спазва своите правомощия. Благодаря ви. А в допълнение трябва да отбележим, че обсъждането за датите за въвеждане и факторът за съвместимост все още се обсъждат, т.е. няма окончателно решение по тези два въпроса. Разбира се, Европейската комисия искаше да въведе новата процедура възможно най-скоро а сега се стремим да я забави, да, я, да въведем процедурата без забавене в момента, в който тя бъде приета. прията. От една страна разглеждаме техническата а, изпълнимост на предложението, от друга страна разглеждаме конкретните задължителни норми на допустимост, при реални условия. Тоест, предложението ни все още не е окончателно готово и в момента, в който приключим работа по него, ще го предоставим както на Европейския парламент, така и на държавите членки. Грация. е... Благодаря ви. Господин Матиас Grotte. Ich bin sehr froh, dass wir die Möglichkeit haben, uns heute darüber zu unterhalten, äh, wie der RDE aussehen soll, weil am Ende des Tages Äh, wir auch immer die Möglichkeit haben, in Kommentologiefragen äh, Ja zu sagen oder Nein zu sagen. Anders können wir nicht auf den Prozess. В крайна сметка имаме възможност е, да кажем да или не заедно и е, на 28 октомври, когато ще трябва да се вземе окончателно решение, не, няма да е важно каква и са точно основа, от какви основания е, тръгваме, откъде тръгваме защото това, което обсъждаме тук, няма нищо общо с това, което се случва на улицата. Почти нищо. Всеки се пита, независимо от нелегалната е, е, действия и практики, е, каква е, каква е консумацията на бензин, на дизел, това е което интересува хората. От 2011 правим това с скоростта в известен смисъл – но как е, е, ще протече ли такъв текст, а, тест? И е, ме интересува колегата Гебранди миналата седмица на пленарно заседание излезе с предложение, което се разпространи, бе разпространено, как ще се провежда теста. При тежкотоварните е, е ясно, но как е, факторите за съответствие ще се е, определят е, на място, може би трябва да ни се каже това, за да знаем, да имаме една поне приблизителна представа как ще стигнем до съответните стойности, нива. Така че в крайна сметка, може да се представите покрай този скандал, ще трябва да отговаряме на страшно много въпроси и ние, трябва, ние не сме технически лица, но би трябвало да можем да отговаряме на тези въпроси. Какво каква е връзката между тези условия, условията на, на улицата и как ще се съчетаят те с описанието в проспекта, как ще се прилага текста на практика. Тук имаме е, един е, конфликт е, с, е, между отделните цели. От една страна за опазване на климата, електромобилите, които действа, е, функционират с 100% обновяема енергия. Не зная дали измерванията всъщност са били точни, но реалните стойности на улицата, това е което всеки ден дишаме, въздуха, който дишаме, който е, се из, е, излъчва от е, автомобилите и тук, в Рим или в Стокхолм, ние, нивата са далеч над допустимото. И аз мисля, че тук се получава един конфликт на целите и трябва да сме готови да застояваме, е, да, да, да отстояваме целите, които си поставяме за, по отношение на климата. С е, дизела нещата са ясни, но би трябвало да. В този смисъл ме интересува как е, е, се вписва този фактор за съвместимост е, в изключителни крайни условия и в нормални е, условия. Каква скорост залагате, какви други стойности залагате, за да можем да си представим. Благодаря много за тази дискусия днес. Наистина много важно е това, което ще излезе от тук и за обществеността. Благодаря, господин Вият Конди. Господин I like ex- uh, experiments and I... Е, господин председател, аз е, е, имам слабост към експериментите и обичам да поддържам връзка с моите избиратели. Този, този уикенд се възползвах от това, че моя син в неделя имаше рожден ден, е, стана на 9 години и е, аз имам един 9 годишен бъдещ гласоподавател в е, къщи. Аз го попитах, ако той иска да, да, да измери, да, да, да знае какви са реалните емисиите на кола, как би го организирал. След 5 е, минути крясъци между децата, почти съвет се получи, децата излезаха с един общ план казаха какво може да се направи. Ще караш, е, караш кола в е, улицата, е, снабдена колата, разбира се, с мобилно замерващо устройство и тогава ще замериш реалните емисии на колата, на автомобила. Да, това беше наистина едно брилянтно решение, спонтанно. Но след това изчетах документите, които вие така любезно ни предоставихте. И тук в тях пише, че през януари 2011 комисията е започнала с заобучен анализ точно по този въпрос. Как да се замерват реалните емисии от един автомобил, например. И след 4 години по-късно, а, това отне само 5 минути на 9 годишните мълчугани, става ясно, че колата ще бъде изведена е, в реалния свят при даден, е, даден е, модел на ускоряване и спиране и ще се измери емисиите с едно устройство, което е, с което е снабдена колата. Това беше излезе през май 15 година, когато държавите членки и регулаторния комитет се съгласиха с такова е, решение. След това още 7 месеца бяха нужни, за да се приложи теста. Именно е, защото това е някаква направо космическа наука, трябваше още 3 години да се види дали това е реалното е, решение. Така че може би ще ми обясните ако не беше натиска от държавите членки и е, автомобилостроенето, защо толкова години бяха нужди да се стигне до такова простичко решение? Първият ми въпрос. Второ, струва ми се, че тук става дума за два, два, два процедури на вземане на решения в Европа. Един е прозрачен, е, отчетен, демократичен, е, с спазване на процедурите, в които част от съвета, комисията, парламента, ние заложихме, поставихме лимити на емисиите и това е по силата на европейски закон. Другия процес е тайничък, недемократичен и задачата на тази втора група е да се заобикаля именно открития демократичен процес. Това е работата на техническата комисия. И тъй като миналата седмица обсъждахме проблема с Volkswagen с комисаря Бянковска, е, точно същото време техническата комисия заседаваше в Брюксел. И тук казвате, че няма все още предложение, но доколкото аз зная, има нещо, което идва от комисията което съдържа предложение с фактор 1,6 за 17-18 година за съответствие и фактор 1,19 след това от 19 нататък. Това е толкова конкретно, че то не може да бъде да противоречи на едно предложение. Сега може го наречете както искате, non-paper или каквото щете. Но това е едно реално, действително предложение, предложение дадено от комисията в техническия комитет миналата седмица. Така че, как може да кажете, че след като е направено това предложение, то е било предоставено на парламента? Такова предложение има. Нека да не, си, да не жонглираме с думите за, и да го наричаме по различен начин. Това си е чисто предложение. Въпросът ми свързан с това е, след като липсата на прозрачност е, е в корена, корените на проблема е, с е, Volkswagen Gate, не смятате ли да промените политиката си по прозрачност? В е, е, Financial Times днес инвеститори на стойност 6 милиона паунда, е, готови да инвестират тази сума, искат прозрачност, просто защото те смятат, че се подкопава доверието в самата автомобилостроене. Може ли да се промени политиката на прозрачност? И понеже вас ви цитирам тук, вие говорите за пълна прозрачност, след това говорите за, обобщ... за резюметата от заседанията. Те са, са ни познати, по два реда са. Аз искам прозрачност, аз искам едно предложение в този парламент искам позициите на всички държави членки. Не смятате ли, че в тази криза, предвид на това, че става дума за качеството на въздуха, 500 и не знам колко хиляди души в Европа имат право да знаят какво правят техните правителства от тяхно име. Какво правят зад е, закрити врата. И ако някоя държава членка иска фактор на съответствие 3, хората трябва да го знаят. Много ви моля, е, предоставете ни тези данни. И още нещо. Дали комисията знаеше, е в течение на това, което се е случило преди? Това, за това стана дума и с комисаря Бянковска миналата седмица. Тя каза, че комисаря не е знаел, въпреки, въпреки докладите от 2011 е, и 2013 но е, на мен ми е трудно да, раз, да, да схвана как е възможно в тези доклади, където не се говори експлицитно за, за устройства, е, с които се е, подправят данните, но се подсказва, че би могло да има нещо такова. Не мислите ли, че комисията би трябвало поне да поиска информация от държавите членки, които отговарят за е, тестването и прилагането на тези правила. Да поискат от тях е, да обяснат каква е тая огромна разлика, това разминаване между лабораторните тестове и реалните емисии. Аз, според мен, е, това е работа на комисията. Може би ще ми обясните защо тя не си е свършила работата. Благодаря. Господин Екаут. Благодаря, господин председател. На свой ред бих искал да се върна на това, което господин Гебронди каза. Нека да започнем с прозрачността. Имам известно усещане, че комисията си кара, както се знае, все едно, че нищо не се е случило. Все едно, че гражданите знаят какво точно става, какво ще прави Европейския съюз и как държавите членки изпълняват задълженията си и каква е позицията им. Подхода на Европейската комисия си остава потаен. Е, заявяват, все още няма официално предложение на, мисия, на масата. Ако обичате, нека да бъдем почтени към гражданите ни. Нека да не увъртаме. От години се обсъжда този въпрос и много граждани заслужават прозрачност и ясно заявление от страна на комисията, докато тяхната реакция е каква е реакцията на държавите членки. Това заслужаваме в момента. Ние знаем, че има предложение на комисията на масата. Има такова. Е, защо? то е, искате държавите членки да вземат отношение преди петък. Е, по какво да вземат отношение? Е, по това, което вие предлагате 1,6 е, фактор. Вие казвате, че е, това не е официално предложение. Ама моля ви се, как да обясня вкъщи, че Европейския съюз се занимава с този въпрос? Мамят ни, лъжат ни и е, продължават да се отнасят много потайно към предложенията. Дори не благоволяват да кажат на държавите, на гражданите какво предлагат и какво правят държавите членки. Говорите за институционално споразумение. Е, вие приемате Европейския парламент, член членове на комисията, като едновременно с това е, има и проект от дневен ред и проект мерки. Е, искаме прозрачност по, какво, по това, което предлагате. Искаме да се обнародват резултатите от гласуване, защото там става ясно какъв е приноса на всяка държава членка. Бъдете прозрачни и нека гражданите да вярват малко повече на целия процес. Това ние заслужаваме, това заслужават и гражданите. Е, нека да не изпадаме в формализъм при тези доводи. Това не е, е някакво формално предложение. Има такова предложение. Изпратили сте го до държавите членки, очаквате тяхната реакция. Изпратете го и на външния свят, да знаем за какво говорим. От една страна имаме предложение 1,6 фактор е, за съобразност. По този фактор за съобразност, вие превръщате от лимитните стойности от 80 мг, всъщност увеличавате, увеличавате ги. Тоест, вие предлагате повече от 80 мг, това, което вече е в регламента. Искам да чуя правилно становище от е, парламента, но и от съвета, но в член 5.1 се казва, е, че автомобил при нормална употреба трябва да е, спазва този регламент и мерките за прилагането му. Тук говорим за гранична стойност 80, докато сега а, а, вие предлагате това да стане 1,8 по фактора 1,6. Тоест, тук имаме по-високи стойности, отколкото 28. Тоест, вие променяте стандарта като част от регламента. Искам да разбера това правно възможно ли е? защото ние приехме регламент, е, при който имаме е, гранична стойност 80. Точка. Защо е, чрез мерки по приложението вие промените същността на регламента? На трето място, хората ще кажат, добре, но това трябва да бъде технически осъществимо. Цитирам вашата формулировка. Искам да ви запозная с едно изследване, което е проведено преди една година. И там става ясно, че има на улицата автомобили, които отговарят на тези стандарти. Тоест, това е технически осъществимо. Ние го знаем. Знаем, че различните производители на автомобили просто избират различни технологии. И дори когато те извеждат различни технологии на американския или на европейския пазар, е единствено по съображение за себестойност. Ние знаем, че има технологии, които постигат много добри резултати, могат да се спазят американските, е, европейските стандарти, дори американските, които са много по-строги от европейските. Така че всъщност ние обсъждаме по-гъвкави цели е, в противоречие с регламента, защото се твърди, че това не е било технически осъществимо. Прочетете изследването. Осъществимо е. Е, ако производителите не искат, това е друг въпрос. Те могат, те могат да произведат автомобили. Мисля, че е време да станем много по-строги с тези, които не искат да спазват такива изисквания. Това е технически осъществимо и може би тези съображения трябва да бъдат променени от Европейската комисия, за да се възстанови поне в известна степен доверието на гражданите. Шенао значи, е мис Шериер Перик. Е, давам думата сега на госпожа Ширир Хабит. Е, благодаря, господин председател. Да, е, вие сте депутат от известно време. Искам да ви питам, с какво се занимаваме ние? Какво правим ние сега? През уикенда и аз обсъдих въпроса с сина ми и с неговите приятели. Много лесно да се направи подобно изпитване. Не е необходимо да заседаваме години наред. Разбрах, че в Нидерландия нашия държавен секретар ни каза, че е, трябва възможно най-скоро да се въведат измервания емисии при реални условия. Защо да чакаме месеци и години? Е, казвам това защото е, въпросът опира до здравето, до здравето на хората. Говорим и за азотните окиси. Нашите сускостопански производители се сблъскват с проблеми в това отношение. Примерно, вие сте наказани, ако е, прехвърлите е, стойностите на азот, които са определени за вашите земи. Тоест, знаем правилата, знаем, отново повтарям, граничните стойности. Въпросът е как да вървим напред как да се предвиди създаването на централен орган в всяка държава членка или може би някаква централизирана инстанция. Можем да продължим да обсъждаме въпроса, да казваме, че Европейската комисия не си е свършила работата. Няма пожизнено да обсъждаме този въпрос. Същността на въпроса е как Европейската комисия пристъпва към проблема. Председателя госпожа Старли. Благодаря, господин председател. Не, напред бих искал да благодаря на Европейската комисия за присъствието им днес тук и за сведенията, които ни дадохте. Но с цялото ми уважение, тези сведения всъщност са доста оскъдни. Твърдите, че фактора за съответствие все още не е окончателно доизготвен. Е, твърдите, че ще бъде изготвен, ще влезе в сила възможно най-скоро, но не знаем кога. Знаете, че има предложение, предложение, което вече се обсъжда. Така че, защо не правите повече прозрачно, защо не ни представите по предложение и ни даде възможност да го обсъдим? В приложение първо на че, страница 9 се предоставя метод за изчисление, но ние искаме да знаем искаме да получим увереност кой е факторът, който вие ще изберете. Искаме да сме убедени, ще вземем предвид възможно най-низката допустима стойност. Бихме искали така да сме сигурни, че фактор на съответствие по-високо от 1,5 няма да се обсъжда. При положение, че към момента има сведения, които ясно показват, че това са стоености, от които имаме нужда. На второ място бихме искали комисията също така да ни увери, че няма да разглежда фактор на съответствие, който да надвишава нормите ясно разпоредение от регламента Евро 6. Тоест 80 по 80 е, за километр, на километър за дизелови двигатели. Говорим за регламент прият през 2007 година. По отношение на календара, Европейската комисия го спомена днес. В парламента настояваме за възможно най-бързо и амбициозно приемане на тестовете за емисии при реални условия. За последен път позвахме за това минат седмица в пленалното заседание. Така че ще се приеме ли, ще се спази ли календара прият на последното заседание на техническият комитет за моторните полотни средства? Ни настоява Европейската комисия да спази този график. И последният ми въпрос. Говорим за регулаторен орган, който да осъществява контрола. Обсъдихме тази възможност и по време на първото ни заседание след избухването на скандала с Volkswagen. Добре, Европейската комисия работи за изготвяне, по изготвянето на регламента, но Европейската комисия не отговаря за прилагането на регламента и за контрола, тъй като за целта има национални органи. но знам, че тези национални органи не разполагат с необходимата експертиза и с капацитета, който ще даде възможност да осъществява този контрол. Така че какви са възможностите да се създаде регулаторен орган на европейско равнище, който се занимава с този вид контрол? Благодаря ви. Благодаря ви. И Перец има думата. Uh, well, uh, uh, voorzitter. Uh... Благодаря ви, господин председател. Много вече се каза, няма да повтарям казаното от колегите. Напълно подкрепям казаното от госпожа Дали и от госпожа Пайер, а именно, че е необходимо да има независим регулаторен орган. Тестовете за емисии при реални условия дори и ам, при приемането на, кофи, на минимален коефициент за съответствие ще бъде абсолютно безсмислена мярка, ако не разполагаме с регулаторен орган, който да издава одобрението за този вид ам, моторни превозни средства. Имаме нужда преди всичко от независим регулаторен орган. Орган, който да контролира и националните контролни органи. Госпожа Бенковска миналата седмица по време на пленарното заседание нито потвърди, нито изключи възможността за създаване на подобен регулаторен орган. Така че бих искал да знам дали е, в Европейската комисия не може да се повдигне този въпрос. Тоест, тестовете за емисии при реални условия са пряко свързани с типовото одобрение и с ам, органът, който отговаря за издаването на типови одобрения. Дали Европейската комисия, пак повтарям, ще обмисли тази възможност, като все пак говорим за един пакет, който е цялостен, който не бива да бъде разделен на части. Благодаря ви. Сега давам отново думата на Европейската комисия. А, извинете. Имаме последно искане на колегата Еви. Си, грация. Благодаря ви, господин председател. Поисках думата, но може би не сте ме видял. Аз искам да попитам Европейската комисия. Защо от момента, в който се появиха доказателствата, както казаха и редица колеги по време на последното пределно заседание, защо от момента, в който се появиха доказателства, за разминаващи се стойности на емисиите и а, доказателства за факта, че са били инсталирани изнователни кругиращи устройства в автомобилите, факт, който вече беше представен в едно от а, презентациите на служителите от Европейската комисия. Тоест, наличието на е, измервателни коригащи устройства в превозни средства е доказан факт. Въпросът ми е защо, при положение, че Европейската комисия е била наясно с наличието на тези устройства, защо не е предприела мерки незабавно, особено предвид факта, че според нас за Европейския съюз най-голямото постижение е наличието на единния пазар. Целта ни винаги е да гарантираме условия за лоялна конкуренция, включително и на пазара на автомобилостроението. А е очевидно, че в конкретния случай конкретен автомобилопроизводител се е възползвал от преференциално отношение. Това от своя страна значи, че пазарът не е бил предпазен и че не е осигурена истинска лоялна конкуренция. Следващия въпрос към Европейската комисия е свързан с конфликтите на интереси. Говорим за конфликтите на интереси между националните органи, издаващи типови одобрения от една страна и ам, интересите на националните индустрии на автомобилостроенето от друга страна. Оставам с впечатлението, че голяма част от одобренията в Европейския съюз се издават от властите на Люксембург и тези данни са налични в един документ, предоставен от Асоциацията по енергетика, транспорт и околна среда и бих искал да чуем мнението на Европейската комисия по този факт. Благодаря. Сега мисля, че можем да дадем думата на комисията да отговори на въпросите. Може би трябва да, да погледнем всичко от една определена гледна точка. След случилото се последните седмици, ние следваме няколко линии. Първо да установим фактите, причините, да координираме всички следствени действия от държавите членки, за да можем да вземем коригиращи действия. След това ще проведем среща с е, тези органи в държавите членки, които отговарят за типовото одобрение на 20, но след като и, е, за да видим е, каква ще е тяхната реакция. Те не знаят какъв е резултат от тези разследвания, но ние координираме действията и е, помагаме за координацията между държавите членки, обмена на информация и съответно коригиращи действия. Второ, работата, което вече сме започнали по е, тези е, тестове за емисии в реални условия и системите за типово одобрение след това и засилването на разпоредбите, отнасящи се за типовото производство, пазар, е, типовото е, одобрение в, е, държавни, в пазарни условия. Сега на въпроса дали сме знаели за това, някой попита. Нямахме никакви сигнали за използването на такива измъвателно коригиращи устройства в Европа към колите. От 2007 такива ние знаем, че има такива коригиращи, измерателно коригиращи устройства, но нямахме информация каквато и да е информация за случая Volkswagen от е, Агенцията по околната среда на САЩ. Ние се свързахме с нашите колеги е, от тази агенция, веднага, щом е, чухме за разследването. Сега, проучванията, проведени от нашия Център за, СЕОМ, за съвместни научни изследвания, те са част от това, тези изследвания показаха, че е, именно такива устройства биха могли да е, докажат е, раз, разминаването между тестовете, измерваните в лаборатории и на, на пътя. Но, както вече казах, нашия регламент забранява тяхното ползване, само че ние не сме го прилагали, защото това е отговорност на държавите членки. Верно, че бавно, дали, дали е, се забавихме с е, приложението на закона, след като разбрахме. От 2007 е, вече е в сила този, е, е, правилата за този тест. Да се каже, че като имаме закон, трябва веднага да се вземат мерки. Това звучи добре, но то не гарантира повторяемост, достоверност, сравнимост. Така че на нас ни трябваше достатъчно солиден текст. Ето защо ни беше нужно повече време. И всъщност имахме две опции, две възможности, които трябваше да изпробваме с е, експертите от нашия е, съвместен, е, Център съвместни изследвания. Те работиха по това. И именно тяхната работа доведе до заключението, че теста, който един от тестовете е по-добрия. Тази изследователска работа беше наистина доста голяма по обем и след като стигнахме до тези тестове, ние ми преминаха към гласуване в техническия комитет миналия май и сега вече обсъждаме лимитите, така че време не е загубено по пътя. Колкото до това с какво разполагаме в момента, какво имаме пред себе си. За какво става дума? Това, което предлагаме, не е предложение. Това са, е, е пакет документи, които е, да разгледате и да получим обратната връзка. Но казвам, това не е, няма още предложение черно бяло от комисията. Имаме обаче елементи на предложение, защото в противен случай се обсъжда на вятъра. Какво предвиждаме? Двуетапен подход. Първо, за скоростта, която се използва при измерваните до 160 км на час при максимална надморска височина 1500 метра над морско равнище. От 2017, е, всъщност е, от 2016 ще се въведе е, това измерване, този тест, вече за ще се проследи действието и от 17 официално ще започне да се монтира на коли втория етап, е, което означава пълно съответствие с е, регулаторните мерки, като се допусне и статистическа е, грешка, нали, може да стане заменето не непременно на 1500 метра, т.е. две години по-късно да бъде прилагането и изпълнението. Измерването на този фактор за съответствие, целта е този фактор да даде възможност да се въведе е, тази е, практика и да може да се прилага ПЕМС, е, която, която ще даде до свиване на емисиите, надяваме се, във времето. Значително такова. Когато говорихме за законодателство, споменахме, че целта да предложим приемане на 28 октомври е именно това бързане. Искаме да действаме бързо, което се очаква от нас. Надзор сега на изпълнението. Споменаха за тези, тези три тенденции. корективни действия без бавене, прилагане на RDI теста, втората и вече и типово одобрение и, марко, и пазарни проучвания в, това, в тази връзка. Е, започнали сме да работим по тези насоки преди събитията. Те ни накараха обаче да преосмислим, да видим дали това, което вече правим е достатъчно или трябва да впрегнем повече сили. Но още нямаме окончателна позиция, мислим по няколко възможности. Трябва да осмислим събитията напоследък. Открити сме за всякакви идеи, предложения. Ние нямаме предложение. Приоритетът ни в момента е да съберем всичките факти, и да получим одобрението и приемането на теста за реалните емисии е, при е, шофиране. Благодаря. Чухме му база допълнителни въпроси. Сега ще дам възможност. Да, днес имах възможност да премеря качеството на въздуха и зная, че най-големия проблем е в градовете, защото там качеството на въздуха е лошо. Брюксел не е на 2000 метра или 2600 метра, а само на 500. Дали бихте могли отново да обясните 160 км в час е, като скорост е, за градско каране. Това не е особено пригодно. А как ще се свърже това с е, лошото качество на въздуха в градовете? Как ще гарантираме, че в 95% от случаите имаме екстремна ситуация. Как ще стигнем до тези стойности? Как ще обясним на хората как се е стигнал до тези стойности? Ето, колегата даде хубав пример с рожден ден на сина си, че такива теми се обсъждат на... Как ще кажем на хората? Как сте стигнали до този параметр при това лошо качество на въздуха? Значи с 1600 км морска височина и 160 км в час – не ви разбрах много добре. Е, така, имам инженерна е, познание, но не, ми е, нямам отговор на въпроса. Кратки въпроси, моля. Иво Пелет. Благодаря, господин председател. Само да, да видим е, тази идея за типовото одобрение и проучването на пазара и е, всичко това в е, времевата рамка. Комисията каза, че готова и приема всякакъв вид идеи и предложения. Каза също, че не е нужно да се дава нова агенция, че някои служби на комисията може да надзирава националните органи е, по типово одобрение и как се изпълняват предложенията на комисията, че ще излезе със съответно законодателство е, комисията. Но е, сигурни си, че ще стане достатъчно бързо това? Говори се за 17-та, 18-та. Всичко това осъществимо ли е в тези, с този хоризонт? Благодаря, господин председател. Благодаря на комисията за отговорите. Вие представлявате генерална дирекция, която отговаря за конкуренцията на европейската индустрия, не за качеството на въздуха. В този смисъл бих искал да насоча въпроса си към конкурентоспособността. Много се тревожа за качеството на въздуха, разбира се, но не по-малко се тревожа и за доверието в е, европейския производител. Този случай с Volkswagen е тежък удар върху имиджа на европейските производители. Ето защо аз пледирам за радикална промяна във вашата политика за прозрачност. Абсолютно неприемливо е, особено в момента, когато четем за всичко това във, по вестниците. Щом отворя вестника всеки ден, аз е, попадам на документ, който не съм получил официално. А, това са документи, които вие държите в вашите джобове, които са в, е, са, държат от държавите членки, обсъждате фактори за съответствие, а казвате, че няма предложение. Тук си, пак казвам, тук жонглираме с думи. Но преди всичко става дума за конкурентоспособността на нашето производство. И е, отново е, непрозрачността е корена на злото. И моля ви, направете нещо радикално, за да се коригира това. Е, разкрийте е, документите, с които разполагате. Това е в интерес и на вас, и на европейския народ, на европейските граждани, които имат право да знаят какво става около тях. Добре, е, хубаво е, че поне признавате, че има предложение на хартия, че имате документи. Окей, не предложение непременно, но имате е, някакви е, документи. Бихте ли ни обяснили защо не споделяте това с Европейския парламент? Просто защо не довеждате до знанието на Европейския парламент тези документи, докато след като междуинституционалното споразумение изисква да, да се отнася към парламента по същия начин, както към всяка държава членка. И второ, искам да знае правната оценка. Как можете да промените стандартите на един регламент чрез комитология? Защото всъщност това правите с фактора за съответствие. С него вие променяте стандарт, който е прият и залегнал в регламент. Доколкото аз знае, това не е, това не е допустимо. И отново, ако е, пак излизате с статистика, е, като обяснение, че трябва да има някаква статистическа е, подплата, не разбирам в, как в бъдещето измерването, замерването на тези реални емисии ще се прави в най-добрите обстоятелства, за да е реално. Вече имаме коли, които функционират и по американските стандарти където става дума за 43 мг на километър. Значи тези стандарти са изпълними за тях. Тогава защо вие не мога да разбера защо искате такова отклонение? Благодаря. Комисията отново има думата. А, първо, първо на първия въпрос. Може би има недоразумение, когато говорим за 160 километра скорост при 1500 метра морска височина. Разбира се, че това са максимални стойности. Има разлика от 0 до тези стойности. Разбира се, че градската среда е включена в обхвата на тези стойности. Второ. Второ, говорихте за европейски контрол, европейски надзор. Казах, че за момента мислим по различни възможности. Е, трябва да вземем предвид различни данни. Трябва да имаме предвид е, и опита от това как функционира вътрешния пазар е, трябва да имаме предвид, примерно, да кажем, как функционира вътрешния пазар и в други отрасли. Всичко това трябва да се вземе предвид на въпроса за фактора за съответствие. Нека започнем с него. Трябва да бъде ясно, че когато е, приемем метода за тестване, също трябва да натрупаме опит. Е, трябва да сме сигурни обаче какъв тест точно се извършва е, тогава именно ще ще се види доколко е, има съответствие с фактора за съответствие. Е, ето защо едва след 3 години е, можем да приложим резултатите към всички автомобили, към цялата флота. Тоест, трябва да сме натрупали опит. Аз понеже ме питате за предложение. Отново казвам, няма предложение. Има документ, който се обсъжда и в него са предложени различни възможности. Е, няма е, е, политика на комисията или комитология. Ние само прилагаме правилата на комисията. Моя колега ще допълни. Важно е да боравим с с, фактич, с, с истински факти, за да няма впечатление, че прилагаме различни правила или различни стандарти. При обичайната процедура по комитология, е, както напомниха много депутати, предложението е, е, за акт се изпраща до експерти и до Европейския парламент едновременно. Както моя колега неколкократно повтори, в момента няма предложение. Има технически документ, в който се представят различни възможности, които да се обсъдят с държавите членки. Ние е, е работим при висока скорост и когато получим мнението на държавите членки, ще е, разработим проекто решение, което ще бъде съобщено незабавно и на Европейския парламент. За да може Европейския парламент да упражни своето правомощие на контрол върху акта е, за приложение. Е, това е предвидено и в регламента за комитология. Ние го прилагаме ежемесечно и не можем да направим никакво изключение и при този конкретен случай. Благодаря ви. Sorry, Председателя, благодаря, колеги. Е, повече е, не можем да продължим с въпросите, защото е, знаете, че в 5 часа имаме съвместно заседание с комисията по земеделие и развитие на селските райони. Междувременно трябва да обсъдим още една точка. За всички е ясно, че парламентът не е удовлетворен от отговора. Искаме да ви поканим на следващото заседание на Комисията по околна среда, което ще се проведе на 9 и 10 ноември. Е, тогава бихме искали да ни обясните предложението. Междувременно процедурата ще е приключила е, ние е, искаме да работим е, върху вашето предложение и очакваме вашите обяснения по него. И така можем да е, приключим с обсъждането на тези точка от дневния ред. Нека сега пристъпим към следващата точка от дневния ред, а именно прилагане на законодателствата в областта на околната среда, размяна на мнения с представители на комисията ние изпратихме до Европейската комисия редица въпроси. Смятам, че сега можем да пристъпим към дискусия. Giving, uh, we can start immediately giving the floor можем е, веднага да представим мнението, думата на комисията по е, първия въпрос. Е, след това ще продължим с други въпроси ако някои е, депутати не проявяват жив интерес е, по прилагането на законодателството, бих ги приканил е, да продължат дискусията по дизеловите емисии извън залата. Давам думата на Мариан Уайнинг, която е директор в Генерална дирекция Владни ресурси. Благодаря господин председател. Добър ден на всички. Първият въпрос бих искал да отбележа, че Европейската комисия изготви две цялостни оценки на първият етап на прилагането на плановете за управлението на речени басейни. Първата оценка беше през 2012, втората през 2014 година. Оценката беше направила, имайки предвид голям брой заинтересовани страни в държавите членки и целта е да се оцени постигането на целите заложени в рамковата директива за водите. В пета оценки се отбелязват постиженията на държавите членки в, в положен, постигнати за постигане на целите в рамковата директива, но а, към момента можем да установим, че целта до 2015 година да се постигне добро качество на водата не беше изпълнена. Въпросът е дали смятам, че държавите членки трябва да положат повече усилия. Според нас наистина е важно да се вземе предвид факт, целта да се ускорят условията в новият етап на планове за управление на речните басейни, които трябва да бъдат предложени до март до година. Ще се спра на две области, в които очакваме сериозен напредък. Първо, очакваме държавите членки сериозно да подобрят контрола и оценките на състоянието на речните басейни. И на второ място бихме искали държавите членки да се справят с сериозния проблем с, с замърсяването на речните, бас, на речните басейни от селското стопанство, тъй като това е проблем, който засяга 90% от речните води и до 30% от попочните води в Европа. Трябва да вземе предвид необходимостта от подобряване на, на качеството на водите в новата ОСП. На трето място бихме искали водните басейни, които отрицателно са повлияни от промените в а, а, размерът или в а, коритото на реките, държавите членки трябва да а, ни обяснят, да, да оправдаят своето решение да променят басейна на даден река. В някои случаи също така не разполагаме с необходимите сведения за смягчаване на отрицателното въздействие от промяната на хидромофологията на даден речен басейн. Също така, на четвърто място смятаме, че държавите членки не а, използват максимална възможността за възстановяване на разходи чрез по-адекватна ценоопределяне на водите, възстановяване на средства, с които да се използва за почистване на водите. Както знаете, разходите за прочистването на водите много често са а, сериозни разходи и нещите държави членки достатъчно ги отразяват. И тук искам да направя два коментара. Първият е, че вие самите излязохте с оценка за изпълнението и прилагането на рамката директива за водите и е, според, съгласно вашата оценка 1,8 милиарда евро се губят поради недоброто прилагане на директивата. И имате пълната ни подкрепа. Ние също бихме искали да е, няма подобни пропус, пропуснати облаги за бъдеще. Вчера знам, че сте обсъдили е, средносрочната оценка на стратегията за е, опазване на биологичното разнообразие и разбира се, опазването на водите са много, е много важен елемент и от тази стратегия, т.е. постигане на целите по отношение на биологичното разнообразие. Благодаря ви. Много ви благодаря. Сега давам думата на колегата внесъл въпроса господин Гамбус. Благодаря ви, господин председател. Благодаря и на представителят на Европейската комисия. Напред е, бих искал да споделя сериозните си притеснения относно състоянието на водите в държавите членки. Европейската комисия твърди по отношение на рамковата директива за водите, че държавите членки са предприели необходимите мерки в контекста на вътрешните водни басейни. но очевидно държавите членки не са предприели необходимите мерки за постигане на конкретните цели, заложени в рамката директива за водите. Мога да ви дам пример с а, конкретни речни басейни, Комисията излезе с много критичен доклад, който настоява за спазването на целите заложени в рамковата директива за водите. Председателят моли оратора да говори по-бавно. И след отговорът на въпроса на парламента от месец април, Европейската комисия отговори, че плановете за управление на речните басейни в Испания включва някой от речните басейни и те твърдят, че делтата на реката Евър е включена в плана за 2009-2015 години и няма промяна в сравнение с този план. Но проблеми имаше с планирането още от а, а, предложението, направено от социалистическото правителство, което беше на власт тогава. Но тук говорим за сериозен екологичен проблем, една екосистема, която не може да остане заложник на погрешно планиране от преди 5 години. Така че какво може да направи Европейската комисия, за да наложи приемането на мерки за постигане на целите в, заложени в рамко директива за водите. Госпожа Пирейка. Благодаря ви, господин председател. Радвам се, че имаме възможност да обсъдим тази тема и в Състо стопанство много се обсъжда темата за фосфатите. Правилно ли разбираме Европейската комисия? Когато говорим за целите за граничните стойности на нитрати в водите, би трябвало да настояваме за възможно най-къси економически цикли. Бих искала да разбера съдържанието на вашия доклад. Ако правилно ви разбирам, селското стопанство е виновно за 90% от замърсяването на вътрешните водни басейни, но аз имам разполагам с други данни. Съгласно тях, основен източник на замърсяване на речните басейни в Европейския съюз за канализациите и най-вече е, старата инфраструктура в канализациите. Така че, какво са верните данни, възоснова на какви данни водим също този дебат? Благодаря ви, господин Граматикакис, има думата. Εγώ χαίρομαι πολύ, Благодаря ви, господин председател. И аз се радвам, че имаме възможност да обсъдим тази тема. Благодаря ви за тази възможност, поне набързо да засегнем изключително важният е въпрос за управлението на водите под, всички, под всичките им форуми. И много съжалявам, че докладът за Гърция установява, че в подхода на гръцкото правителство има много пропуски и забавения в най-добрия случай това може да се тълкува като административна слабост и недостатъчно полагане на усилия за прилагане на разпоредбите на директивата. Ето защо аз държа да отбележа, че гръцкият народ много държи и много обича и много високо цени при огромното неприродно богатство. И за гръцкият народ спазването на европейските норми е абсолютен приоритет. Задавам няколко въпроса към вас. В каква степен гръцкото правителство се е възползвало от европейските инструменти за техническа подкрепа при прилагането на рамковата директива за водите? Втори въпрос. Конкретно и реалистично, какво би могла да направи Европейската комисия от тук нататък, за да окаже натиск или да насърчи гръцките власти, за да не се губи повече темно време. Може би сте наясно, че първият цикъл вече изтече. Последен въпрос. Какво би трябвало да направи новото гръцко правителство на административно и на политическо равнище, за да се започне една истинска политика за прилагане на рамката директива за водите и как може също така Българското да се възползват от всички инструменти, които са на лице. И а, на последно място, господин председател, забелязвам, че нееднократно Европейската комисия, Европейския съюз като цяло се задоволява само с а, красиви думи, но а, действия на място държавите членки все още няма. Така че може би е време ние да си направим съответните изводи, а именно трябва значително да съкратим тази огромна дистанция между Яков законодателството и прилагането му на практика. Благодаря ви. Много ви благодаря. Казах председателя, сега отново дам думата на Европейската комисия за отговор. Thank you, Chair. Благодаря, господин председател. По повод е, изразената загриженост за това дали напредваме и в приемането на вторията планове за управление на водните басейни, на речите басейни, наистина това е, ни е много е, проблем, който сме взели при сърце, говорим с държавите членки, обсъждаме процедурата, Публичните консултации също трябва да се приключат до края на годината и както казах през март 16-та всичко това ще бъде предадено на комисията. Наистина, в първия, на първия тур имаше значително забавене, което е много жалко и доведе до някои съдебни решения, но се опитваме преди всичко да работим заедно с държавите членки, като водим разговори с тях, много пространни, двустранни контакти, като насочваме вниманието им към въпроси, които отсъстват е, в, от първите им е, планове за водните речите басейни или пък са незадоволително засегнати там. за да излезем с е, предварителна оценка за втория е, тур планове. Надяваме се, че във втория кръг от е, планове ще разполагаме с много по-добра информация. Не само за статут, за състоянието на речите басейни, но и какви мерки са набелязани, какви за проследяване на състоянието. Колкото до директивата, 50 микрограма на литър, това е стандартната стойност в директивата за нитратите. Това не е непременно добър екологичен статут, в зависимост от екосистемата, но за разлика от директива за нитратите, тази за рамката директива за водите отива по-далеч в, този, в това отношение за постигане на този екологичен статут, и ще се върнем този въпрос по-късно, когато отговарям на конкретни въпроси. Дали съм пропуснала нещо? Исках да кажа и нещо за земеделието и течовете. Заделили сме ресурс, за това ние сме, имаме дифузни източници на полюция, точковите, извинете, е, точко, имаме дифузни, които са по-опасни. Е, не искам да кажа, че точковите не допринасят също към този незадоволителен статут, но знаем, че при дифузните източници тяхната роля е доста значима и те се отразяват. именно при тях селско стопанство играе важна роля и е, там трябва да насочим усилията си. Благодаря. Okay, we have uh, another point later. Sorry. Uh... Сега да минем на втория въпрос. Ще помоля комисията да ни да отговори. След това ще дискутираме въпроса. So basically, I think this goes on uh, uh, in, in... По принцип, uh, това се прокрадва в няколко от въпросите, които бяха зададени преди. Какво да направим, за да сме сигурни, че прилагаме директивата както трябва. Тези година, 15-та, беше поставена като крайен срок за постигане на добро състояние, добър статут. Не сме го направили. Отговаряме на тези изисквания само в 53%. В е, само 53% от е, повърхностните водни басейни на, е, в Европейския съюз. 2009 подобрението беше 10%. На практика това означава, че 10 000 и повече водни басейни, реки, езера, делти е, се възобновяват. Сега винаги може да каже, че чашата е полупълна или полупразна, но искам да кажа Следвато, да, не е достатъчно много, още трябва да се работи, но пък трябва да имаме предвид, че все пак напредък е постигнат е, с всички мерки, които сме взели. Е, те не са очевидни от е, днес за утре, но с две години закъснение, след две години почват да се виждат и наистина много години ще минат преди да се отрази това на статута, състоянието на водните басейни. Така че от тук не можем да, да направим извод, че всичко върви в е, вярната посока. Има подобрение, е, тенденцията е положителна, общо взето, и се надяваме тази тенденция да се потвърди от е, пресните данни, които ще постъпят, е, когато държавите членки докладат за втория тур планове за управление на водните басейни. Имаме предвидени допълнителни е, действия в е, други директиви за нитратите, за емисиите. Ще продължим да поддържаме, казах го многократно вече, много тесни контакти с държавите членки по целия процес на изпълнение и прилагане, по всички въпроси, които се възникват, дали е селско стопанство, економика или други, всичко това се обсъжда с държавите членки. И се опитваме да намерим общо тълкуване на текстовете от директивата и съответните действия, които държавите членки трябва да предприемат. Сега, ако тези послания не стигат до адресата, а ние тази е, практика, е, тази политика я практикуваме от много време, ще се наложи да се прилагат и процедури за нарушение и санкции по отношение на държавите членки, които не спазват закона. И ще видим на какъв етап ще се прилагат тези санкции, дали ще стигне до съд. Друг аспект, ще се върна него по-късно, е финансовото подпомагане чрез различните европейски инструменти по регионалните и фондовете за слонско развитие, които ще се използват много повече от държавите членки, в много по-голяма степен, отколкото е в момента. Виждаме, че в някои случаи мерки по фонда, Сусманския фонд и съответните регламенти наистина не се използват за, по, по предназначение, което е срамота. И мисля, че последното а, ние ще разчитаме много на вашата подкрепа. Ние разчитаме държавите членки да ни помагат, така че тези планове за управление на речни басейни да получат съответно внимание и вземащите решения да са наясно, че трябва да напрегнат сили не само до срока на предаване на тези планове, но и е, на, е, когато дойде време за прилагане на практика на политическите мерки, които са набелязани в тях. Благодаря. Благодаря сега започнем с въпросите. Първо, искам да благодаря на комисията. Благодаря за това, че въпросът се изяснява, отговаряйки на въпросите. Има тенденция в положителна посока. Не, не знам обаче е, доколко беше удовлетворително положението 2015 година. Добре, вървим в правилната посока, но е, имаме 10% е, напредък за 5 години, т.е. напредъка се забавя. Е, иска да чуя генералната дирекция, която се занимава с бюджета, е, дали действително вървим в правилна посока. Обикн... Понякога се служим с друг език, когато говорим по този въпрос, за съжаление. Сега, е, съобщението ви за приложението на директивата. Вие знаете много добре, че много от държавите си карат както си знаят. Тоест, вие признавате, че е необходимо да се положат допълнителни усилия. Въпросът обаче е доколко е, комисията прави необходимото, за да може държавите членки да полагат допълнителни усилия. Знаете, че държавите членки си карат както си знаят. Те е, ви изпращат някакви съобщения, но дали знае, че действително е спешно е, да се положат допълнителни усилия? Вие говорите за допълнителни мерки, евентуално е, за завеждане на дела, но това всъщност е, е част от вашите правомощия. Докато аз ви питам, какво ще направите спрямо държавите членки, които не полагат допълнителни усилия? Какво ще направите е, до края на годината ли ще го направите и ако не, кога ще предприемете конкретни действия? Искам е, конкретни отговор, а не просто да ни обяснявате какви са обичайните ви правомощия и какво евентуално можете да направите. Дали комисията е, ще бъде малко по-строга, както генерална дирекция? Thank you very much. Екофин прави при други поводи. Председателя, благодаря. Е, господин Грамати, как се иска думата. Благодаря. Искам е, да продължа в духа на казаното от колегата. Аз е, говоря за положението в Гърция като цяло. Говорих и за други страни. Нищо конкретно обаче. Е, тук се спомена цифра 53%. Това е, напредък ли е или е връщане назад? Трябва ли да повтарям, че водата е много важна както за народите, така и за нас, депутатите? Трябва да постигнем реален напредък. Следващия изказващ се. Кратък въпрос. Комисията а, примерно, е, знае ли за държави членки, които смятат, е, че определени държави членки имат е, предизвикателства във връзка с приложението на директивата или когато се говори примерно за оскъдни водни ресурси Комисията как ще се справи с тези предизвикателства? Откъде можете да бъдете сигурни, че тези държави членки прилагат европейско законодателство? Е, какви, какво бихте казали за тези допълнителни предизвикателства? Благодаря. Госпожа Мюлер. Благодаря, господин председател. Аз представям колегата Ян Хойтеман, той ме помоли да поставя два въпроса към комисията. Единият беше въпрос номер 4 и 8, така че ще ви помоля да отговорите на тези два въпроса. Нямам ги пред себе си, не мога да ги изчета, но е, вие ги имате сигурно. Председателя, продължаваме. Е, по първия въпрос е, ще е, дам възможност евентуално е, на въпрос, възможност на депутатите за допълнителни въпроси. Първо, господин Педишини, искам е, да направя съвсем кратко допълнение към казаното от Вейцекаут. Ние поканихме и приканихме Европейската комисия да предприеме действия. В Италия има един резерват, който се казва Алта Агри, където има нефтени инсталации, е, които са разположени е, до водни басейни, които захранват с е, питейна вода значителни части от Южна Италия. Има чувствителна опасност от е, замърсяване с отровни вещества, от преработката на нефта. Е, опасността съществува от години. Е, комисията започна разследване преди повече от година, но няма нищо на лице. И затова питам, както ВЦК от какво ще стане от тук нататък. Е, знаете до какъв етап сме достигнали, знаете какво става. Има нарушение на основни права на европейските граждани, а именно правото на здраве. Какво ще направите, за да защитите тяхното здраве? председателят благодаря. Ако няма други въпроси, можем да дадем думата на представителите на Европейската комисия за отговор. Заповядайте. Благодаря, господин председател. По, по цяла поредица от въпроси искам да кажа, че много въпроси попадат под въпрос 8. Сега, във връзка с, с това какво правим и какво бихме направили и как е, да действаме по-конкретно, както вече казах, е, ние имаме двустранен подход – от една страна е, водим интенсивни разговори с държавите членки, за да им дадем възможност да разберат и да постигнат общо разбиране по приложението на директивата. Процесът е, продължава. Е, виждаме, че така се постигна значителен напредък по приложението. Е, никога нямаше да стигнем до настоящия етап, ако не бяхме предприели такъв процес – който продължава и се засилва. Разбира се, че има процедури и по нарушение. В е, областта по водата имаме нарушение на член 13 и 14 не само за повърхностните води, но също така и за отпадните води от градска среда, подпочвени води и така нататък. Изобщо директивата свързана с водата. Има много процедури по нарушение и е, водата е една от областите, където действително има много такива нарушения. Така че ние проследяваме доколкото можем правната страна, но в края на краищата държавите членки трябва да предприемат действия. Действително, ние имаме общата цел през 2015 година да се постигне добър резултат, но напомняме, че по член 4 са предвидени различни изключения, е, които на които могат да се позуват държавите членки. И в крайна сметка може да се стигне до 2027 година при определени условия и при е, съответно е, оправдание при съответно доказателство, защо се стига до, е, до, до такива срокове. Е, всъщност трябва всяко изключение да бъде доказано, да бъде оправдано. Във връзка с Гърция, току-що получихме последния план. Той е бил прият тази година в момента ние оценяваме този план. Ще видим каква ще бъде нашата оценка. В момента не мога да я кажа, но ви уверявам, че е, едновременно с това, успоредно е, сме провели значителна дискусия с Гърция. Е, искаме при втория цикъл да няма закъсненията, които се наблюдаваха при първия. Колкото до недостатъчността на водните ресурси, ние работим по рамковата директива за водата, е, когато се говори не само за качеството на водата, но и за нейното количество. Примерно, е, е, видове управление на водните ресурси, когато държавите правят техните планове за управление на водните ресурси. Надявам се, че отговорих на въпросите. Както вече е, казах, е, в последствие ще отговорим на някои от зададените въпроси. Председателят, благодаря. И така, можем да пристъпим към е, третия въпрос. Проекти за управление на водата. Веднага давам думата на представители на комисията. Въпросът е свързан с съдебно решение по задължения, разписани в рамковата директива за водата, как да бъдат тълкувани те. Искам да посоча, че това съдебно решение не предвижда всички европейски проекти, по които да се постига решение, разрешение за тяхното приложение. Имаме поредица сходни съдебни решения. Тоест, трябва да мислим преди да действаме. Трябва да преценявате последствията от е, действията си преди е, да посягате на околната среда и винаги да търсите разум баланс. Тоест, трябва да се оценяват проектите е, по силата на процеса на издаване на разрешение. Това вече съществува, няма нищо ново, няма нищо неочаквано. По директивата за местообиталищата, например, това също се предвижда. Има проекти, които могат да влушат качеството на водата. Трябва да бъдат изпълнени определени условия преди да се получи разрешение има изключения, които са предведени по директивата. Тези условия не са се променили вследствие на постановеното съдебно решение. Е, проектите, които са обект на е, преценка, примерно е, при директивата за местообиталищата, няма причини защо да има нещо ново връзка с водата. Е, във връзка с е, изискванията за проекти, свързани с качеството на водата. Дори да се влушава е, качеството, някои проекти могат да бъдат изпълнени, ако са по изключенията предвидени по член 4.7. Когато се прави такава оценка, трябва да се види как се адаптира проекта, доколко се постига баланс и е, ако някой проект не може да се е, осъществи както е предвидено от инвеститора, е, трябва винаги да се съобрази това с прилагането на правилата за околната среда. Мишел Дантен има думата. Благодаря ви. Най-напред е, бих искал да благодаря на Европейската комисия за направените разяснения. Смятам, че решението на съда, което беше цитирано, показва, че има много голямо разминаване в тълкуването на държавите членки на критерият деградация или влушаване на околната среда и критериите, които се прилагат на практика. В конкретният случай ставаше въпрос за инфраструктура с стопан, един проект с стопанска цел, т.е. разширяване на, на басейна на плавателна река с цел увеличаване на економическата економически капацитет, но има възможни други инфраструктури, които да се стремят към подобряване на околната среда. На първо място говорим за планински потоци, чието корита трябва да бъдат а, почистени, за да се избегнат наводненията. Очевидно е, че ще има влушаване на състоянието на околната среда по време на работа, но това като цяло ще повлияе положително на, е, цялостна, на е, цялостната екосистема. А, също така има в някои случаи разминавания между разпоредбите на директивата Местообитания и е, разпоредбата на директивата за превенция на наводненията. Така че въпросът ми е дали в средносрочен план Европейската комисия обмисля е, реформа или преразглеждане на рокотектива за водите, за да се гарантира по-голяма последователност и също така по-ясно по-ясна видимост на основните цели на рамковата директива за водите, а именно по-добро качество на водата. Благодаря ви. Има ли други колеги, които искат думата по този въпрос? Не? Добре. В такъв случай отново давам думата на Европейската комисия. Well, <clears throat> one clarification Още едно уточнение. Рамката директива за водите не касае временно влушаване състоянието на речните басейни, така че няма конфликт с примера, който вие дадохте. Освен това, държа да отбележа, че от 2008 година насам разполагаме с ръководните насоки за общо прилагане на работата директива и вече споменах предвидите в тях изключения. И тук е, в това отношение решението на съда напълно се вписва в тези ръководни насоки и в линията на поведение на Европейската комисия. Тоест ние гарантираме пълна последователност на нашите политики чрез това решение на съда разполагаме с работната програма за периода 2016-2018 година и заедно с държавите членки отново ще обсъдим това решение на съда, за да гарантираме, че това решение се тълкува по последователен начин от държавите членки и че всички те го тълкуват и го прилагат по един същи начин. Много ви благодаря. Сега продължаваме към Продължаваме с точка Б. Връзки с други законодателни и политически области. Въпрос въпрос четвърти. Замърсяване на водите, предизвикано от селското стопанство, отново давно от Европейската комисия. Благодаря ви. Това е въпрос, който вече засегнахме. Само да повторя, че в този контекст сме в постоянна връзка с всички държави членки, за да се гарантира пълно прилагане на директивата за нитратите. Само за ваша информация, тази директива не попада напълно в моите правомощия, но тя разбира се е пряко свързани с рамковата директива за водите. Продължаваме също така да поддържаме връзка с комитетът, който съблюдава за контрола на прилагането на директивата за нитратите. В случай, че има пропуски при изпълнението, трябва да гарантираме пълното изпълнение страна на държавите членки, включително и чрез мерки по съдебен път. Европейската комисия вече започнала редица процедури за нарушение в това отношение. Както вече казах, съвместно с държавите членки в момента изготвяме мандат за, за общата стратегия за прилагане на рамкова директива за водите през едните две години. И в този контекст също много внимателно ще разгледаме всички аспекти, свързани с сектора на селското стопанство и мерките, които следва да бъдат предприяти. Ще се опитаме също така в разговорите си с държавите членки да намерим общо тълкуване и общи решения за справяне с най-наболелите въпроси, предизвикани от промяната в естествената морфология на речните басейни или друг вид замърсяване, идващо от селското стопанство. В някои случаи има и пропуски при основните мерки в държавите членки. Ние искаме да се прилагат не само на тези основни мерки, но на следващия етап на изпълнението на плановете за управлението на решените басейни се надяваме държавите членки да се възползват от възможността да надхвърлят тези основни мерки. Остава си въпроса за Европейската сметна палата. Разбира се, кръстосаната съвместимост Тъсното съответствие е важен аспект, е, особено по отношение на директивата за пестицидите. И Европейската комисия работи в тясно на сътрудничество и с държавите членки, и работи в рамките на собствените си а, служби, за да може при, при по-нататъчен преглед или реформа на ОСП да се предвидят евентуални промени и ние ще повдигнем въпроса за кръстозаното съответствие и връзката с рамковата директива за водите. Има обаче други мерки, които вече са предприяти и които биха могли да се използват, за да се гарантира, че секторът на селското стопанство допринася за изпълнението на целите в заложени в директивата, в рамките за водите. Така, например, има консултативен орган на разположение на същите стопани. Те могат да се обърнат към него по всяко време. И е важно те да се възползват от тази възможност при прилагането на мерките. Политиката за развитие на същите райони също е важен механизъм, важен инструмент и чрез новият регламент за развитието на същите райони и свързаното с него законодателство много ясно е заложена възможността за подобряване на управлението на водите и също така за увеличаване на ефективното водоползване в селското стопанство. Това отново са сред приоритетите, в, в които държавите членки могат да насочат своето финансиране в контекст на програмите за развитието на селските райони разполагаме с редица мерки за подкрепа в това отношение, обучение, инвестиции, многогодишни бонове за управление, обмен на добри практики. И тези мерки за подкрепа са на разположение на държавите членки. За периода 2017-2019 година ще бъдат изготвени доклади за оценка от контролните органи, отговарящи за изпълнението по програмите за развитие на същите райони. тогава ще направим оценка на въздействащите <coughs> програми върху качеството на водите. Благодаря ви. Давам думата на госпожа Алкен. Благодаря ви, господин председател. Ще ви отговоря на датски. Започвам с един въпрос към Европейската комисия всъщност сме изправени пред един а, огромен проблем. Мнозинството от държавите членки не спазват законодателството. Има държави членки, които изобщо дори не го спазват. Мога да ви дам пример с моята собствена държава. В, в момента в Дания вече няма Министерство на околната среда. То беше слято с Министерството на селското стопанство и друго да ми казвам. Министерството на околната среда беше погълнато от Министерството на селското стопанство. И а, една от първите мерки, които предприе това ново министерство, беше да се отменят а, законодателните мерки за прилагане на а, е, изискванията за защита на водите и в частност на речните басейни. И в момента всъщност детското правителство поставя под въпрос изпълнението на тези разпоредби. А пък Европейската комисия сякаш не си дава пълна смет, напълно сметка за този проблем. Но че все пак трябва да се постави въпроса защо тези мерки не се, тези разпоредби не се спазват в данни вече от години. В страната ми се водят разисквания по тази тема. Струва ми се, че положението е подобно и в други държави членки, но в момента Дания е една от държавите членки с най-голям процент обработваема и използвана обработваема земеделска земя. Вече смятам, че трябва действително да се сложи край на слуховите, според които има свърхприлагане на разпоредбите в Дания. Случай далеч не е такъв. И аз се питам дали ще последваме съветите на Сметната палата или просто ще се позоваваме на техните заключения. Бяха направени редица препоръки за подобряване на разпоредбите, т.е. преразглежда не на всички разпоредби, свързани с опазването на околната среда и в частно селското стопанство. Това ми се, че трябва в страната ми да се спазват тези разпоредби. В противен случай напълно ще поставим по съмнение усилията, които полага Европейския съюз. Дадох ви пример с моята страна, но съм убедена, че подобни неща се случват и в други държави членки. Тоест, Продължава да се работи, но реално подобрение не се постига. Ето защо от името на Дания по отношение на Дания, но по отношение на, други държави членки, убедена съм, че все още има високо равнище на замърсяване и на вторично замърсяване в реките и че сме много далеч от изпълнението на целите по директива за водите. Господин Господин Господин Хослинг, благодаря за възможността да дам въпрос говорихте за няколко държави членки, е, говорите за нитратите, е, някои държави членки докладат последните години за качване на нивото. Бихте ли казали конкретно как излежат нещата с държавите членки в това отношение? Имаме пропуски в... Е, говорихте за пропуски в изпълнението, в прилагането. Как се, какво означава това конкретно за държавите членки. Къде е вината? В администрацията или в е, тълкуването на законите? И трето, в новата рам... Е, е, се говори за в новата потика за обща смарска политика се говори за, за грининг, екологосъобразни мерки, придружаващи останалите. Какво ще, какъв е коментара ви по този въпрос? Благодаря. Ако нямаме други въпроси, ще дам възможност на комисията да отговори. Thank you, Chair, and uh, thank you, thank you for the interventions with regard to... Благодаря ви за изказванията, за въпросите по изказването на госпожа Алкин. Е, е, да, Даваме си сметка, че се обсъждат и преразглеждат някои от методите, но трябва да кажа, че има различни начини за постигане на целите. Ние като комисия бихме искали целите да бъдат постигнати чрез програмите и мерките и плановете, които получаваме, ще можем да кажем дали тези мерки са достатъчни или не. В момента аз се намирам между два е, цикъла. В първия цикъл сме изпратили коментарите си, които се обсъждат, обсъждат най-подробно с държавите членки, включително издания. Те знаят е, вече къде са техните слабости. Сега чакаме втория тур, втората поредица планове и от тях ще видим дали Дания отговаря, изпълнява целите на директивата за управление на водите. И оттам нататък вече ще мислим какви ще са следващите стъпки и мерки, които може би ще се наложи да вземем. С доклада на Сметната палата ние, разбира се, го изчерахме много внимателно, обсъждаме го с е, палатата и откликваме много положително на редица техни препоръки, не по всички въпроси. Сега не мога да ви цитирам всички препоръки и по всички подробни въпроси, но искам да ви уверя, че наистина по голяма част от препоръките ние се съгласихме с палатата. Но отново това не не е непременно в ръцете на комисията, а държавите членки са тези, които трябва да прилагат тези мерки. Ние можем да отсъдим дали ги прилагат или не, да говорим да им, с тях, да, се, да ги убеждаваме, да им помогнем, да ги убедим, че това са мерките, които трябва да се е, предприемат и ако абсолютно вече се налага и има е, нарушение, да задействаме процедурата за нарушение или излем на съд. Това са мерките е, от страна на комисията, кои, които, до които прибягва комисията. Така че повтарям, това е въпрос, е, който трябва да се насочи към държавите членки. Е, така че всички фактори, които участват в тези планове, да наистина да дават своя принос. Ще спра до тук да се надявам, че съм отговорила на най-важното в всички зададени до тук въпроси. Благодаря. Сега да преминем на следващия въпрос. Въпроса с азотното отлагане ще дам възможност за задаване въпроси. След това госпожа Милешо, Първо да представи въпрос и след това ще отговори. Сега ние говорихме много за директивата за нитратите в плановете за управление на водните речните басейни. Във втория цикъл отново държавите членки ще трябва да преценят, да правят оценка на състоянието на нещата по отношение за статута и задълженията им по директивата, да кажат, да преценят е, докъде е стигнал техния мониторинг и дали се оказва съответния натиск да се използват е, подходящите мерки. Както казах и при предишните си отговори, според нас директивата за нитратите, директивата за хабитатите като основни мерки в рамките на директивата, рамковата директива, държавите членки трябва да прилагат тези мерки, но трябва също така и да са наясно дали тези мерки са достатъчни или съответният проблем на държавата членка е излиза извън обхвата на тези мерки и тогава вече трябва да се обърнат към нас. Това е едно от изискванията на рамковата директива. Ние вече сме обсъдили някои от мерките, които отиват по-далеч от е, предприяти в, е, предприемани в селското стопанство или по силата на други директиви, като тази за отпадните води, например. Всичко това е в сърце е, на държавите членки. И ако те са достатъчни, за да се стигне до добро състояние на водите, тогава ние сме доволни да го отчетем това положително в следващите планове за управление на реките. Въпросът с финансирането по програмите за селскостопанско развитие и други национални програми Просто да припомня, държавите членки не трябва да забравят, че това е един добър механизъм, който ще им помогне да се да спазят изискванията на директивата, рамковата директива за водите. Благодаря, госпожа Мюллер. Uh, sorry, I don't know if we have uh, other members interested in these topics who want to make questions to the Commission. Има ли други, които желаят да зададат въпроси на комисията? Не. Тогава да минем на следващия въпрос. On uh, competitiveness of businesses. Конкурентоспособността на предприятията в селски райони и отново давам думата на комисията за отговор. Thank you. Благодаря. В началото казах, че е, начинът по който се обработва земята има чувствително отражение. За съжаление, в конкретния случай е отрицателно. Е, е, върху наличността, качеството и целостта на екосистемите. Има доказателства в доклада на Комисията за приложението, а също така и на доклада за състоянието на околната среда от Европейската агенция по околна среда. Е, разбира се, че това отражение е, се отразява и в цената за сами и, и, и, тази, и тази цена се плаща както от е, е самите съскостопански производители, така и от гражданите. Трябва да се види какво е качеството на водата, която се пие. Намалява се и опасността от наводнение е, чрез мерки за опазване на почвата срещу ерозия е, е, аз мисля, че тези загуби се отразяват върху съскосопанските производители и върху селското стопанство и върху обществото като цяло. Сега, как ще се справим с, как ще се занимаем с този въпрос? Сълскостопанските производители, селското стопанство искат да се вземат необходимите мерки много често е, е, това е въпрос, е, който зависи от цифри за отделните стопанства. Искам да кажа, че селско стопанство зависи много от бюджета на Европейския съюз. Самите селскостопански производители искат да се адаптират разпоредбите на рамковата директива за водата. Тези средства проистичат от стълба за селскостопанска политика а, отделните стопанства, отделните производители трябва да ги използват, да са сигурни, че те прилагат правилните мерки. Естествено, че е, трябва да има координирани действия по плановете за развитие на селските райони или при някои плащания по обща стопанска политика, при регламенти, които вече съществуват, когато съскостопанските производители получават преки плащания, ако, при, ако прилагат специфични марки, Например, ако са в е, влажни райони, ако създават екологично безопасни райони, ако има е, гори, ако има е, синори, има различни възможности. И това може да има материално отражение. Никой не е оставен сам на себе си фондовете трябва да се използват, а ние разбираме, че има много фондове, особено по плановете за развитие на селските райони, не се приемат, е, не се освояват, когато държавите членки разработват техните собствени планове. Е, предстои цялото упражнение. Държавите членки ще представят техните планове. С колегите от Генерална дирекция Селско стопанство виждаме, че държавите членки понякога е, тънат в невежество. Те не са запознати с е, мерките, които могат да им позволят да финансират действия, когато трябва да отговарят на директивата за зота или рамковата директива за водата. Ние активно работим с е, колегите е, от Генерална дирекция селско стопанство, за да запознаем по-добре страните членки. Е, фондовете са на лице, но много често това изисква много усилия и ние се чудим дали държавите членки знаят, че фондовете са на лице или знаят, че са на лице, но не се използват. Трябва те да бъдат по-добре уведомени, по-добре осведомени и да се засилят възможностите, които се предлагат. Е, имаме и документи с основни насоки, за някои мерки, които може да са несъразмерни, е, особено като си има предвид е, колко биха стрували и каква би била ползата. Примерно е, техническа осъществимост, несъразмерно скъпи или природни условия. Те могат да се използват, за да знаем дали някои мерки не се прилагат. Има директиви, има членове от рамковата директива за водата, които трябва да се прецени как да се прилагат. Всичко обаче трябва да бъде оправдано, трябва да има документи за всичко и трябва да сме сигурни, че държавите членки в по-голяма степен използват средствата, чрез които да се даде гаранция, че се подкрепи общността на сускостопанските производители. От една страна да сме сигурни, че те изпълняват целите на рамковата директива за водата, като едновременно е, с това съответните е, органи тези, които отговарят за развитието на селските райони, знаят, че тези мерки са на лице е, как съответните партньори е, са осведомени за тези мерки и така нататък. Thank you very much. I don't know if there are questions from the colleagues. Uh, така, е, давам думата на колегите. Иска ли някой да се изкаже? Не. В такъв случай пристъпваме към следващия въпрос – който е отправен от госпожа Ривази е, за фармацевтични продукти във водата. Незабавно давам мисията за отговор. Е, после ще е, открием дискусия. Thank you. Благодаря. Благодаря, господин председател. От известно време работим по този въпрос е, и има научно изследване, което беше публикувано през юни миналата година. Имаше дискусия в уъркшоп на комисията през септември. През 2014 година консултантите предложиха някои възможности за това как да е, се справим с въпроса с наличието на фармацевтични продукти в водата. Евентуална стратегия, евентуален принос към е, стратегията е, на комисията съобразно изискванията в директивата за качеството на околната среда и стандартите за това. Ние водим вътрешна дискусия е, тя още не е приключила. Обсъждаме стратегията. Опитваме се да работим така, че дискусиите да продължават. Дискусиите вътрешно ведомствено, както и с е, различни партньори, трябва да е, преценим кога точно ще излезем с стратегия. Е, по силата на тази е, стратегия, може би няма да има конкретни мерки. Ще видим какви допълнителни мерки ще бъдат необходими или просто ще прилагаме традиционните мерки за оценка на въздействието. Но това ще бъде обсъдено. Междувременно наблюдението върху тези вещества в новия списък на комисията, така наречения watch list, трябва да започне през следващите месеци. Това включва и наблюдение на фармацевтични продукти, които са включени в списъка когато водихме преговори за качеството на околната среда, включихме и антибиотиците. И при следващия започна прегледа на списъка на приоритетните вещества. Разбира се, събираме доказателства и за други фармацевтични продукти така че ние приемаме потенциален риск за фармацевтични продукти или за други е, много замърсяващи вещества, поли, е, полютърс. Е, когато приключим, разбира се, това ще стане обществено достояние и ще бъде сведено до, до, до знанието на различните партньори. Госпожа Ривази, благодаря, благодаря за този отговор, но е, той не ме удовлетворява напълно е, преди директивата през 2013 година комисията трябваше да разработи стратегически подход върху замърсяването на водата през септември 2015 година, както с нарушителите на реда в Украина. Парламента иска да разработите стратегия. Имаше срок от 2013 година, после имаме срок септември 2015 година. Аз ви казвам, в комисията има компетентни лица. Много е важно да се разработи списък на лекарствени вещества, защото те могат да представляват опасност за здравето. И след като получим този списък, можем да настояваме държавите членки да го спазват. Докато ако делегираме всичко на държавите членки, те ще кажат, има научен спор и не може нищо да се направи. Аз разчитам на комисията има задача, която ви е възложена от парламента. Изпълнете я. Е, като Volkswagen виждаме е, какви е, са изследванията на отровността на водата. Те са стари. Има физико-химически изследвания, които е, са стари. Трябва да се види токсичността, отровността на водата, особено на питейната вода. Е, е, искам комисията, нека да преразгледаме тези изпитвания на водата. Също стана с Volkswagen. Там тестванията не отговаряха на действителността. Същото се отнася и за питейната вода. Комисията трябва да предложи нови изпитвания за химическите вещества. Ние знаем, че веществата, които нарушават действието на жлезите, с вътре вътрешна секреция. Те се съдържат във водата. Има цял коктейл във водата, но не се прави нищо. Освен това има фактически изследвания. Има повече от 160 е, вещества, това са лекарствени вещества във водата. Казвате на хората, е, пийте вода от чешмата, защото е по-екологична чиста, отколкото в е, бутилките. Но там има вече 160 молекули. 160 молекули има в питейната вода. Искам комисията да бъде по-активна. Направете предложение. Имате крайен срок. Спазете го, ако мога да си позволя. Thank you very much.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 органи, отговарящи за качество на водите и знаем, че проблем има. Но едно нещо, за което, в което съм убедена е, че в този, на този етап няма опасност за здравето. Първо, защото тези елементи се намират в, качество, в количества, които са под е, заложените в наше законодателство граници за качество на питейната вода. И второ, в момента, ако забележим тенденция към увеличение в бъдеще, ние вече мислим начините по които да отстраним тези вещества, Разбира се, има специални технологии, но ако се започне от края на тръбопровода, на водопровода, вече това е място, където всеки плаща, така че по-скоро трябва в началото, е, при происхода на проблема да се търси решение, което разбира се изисква време. Преди това трябва да обсъдим нещата с държавите членки, с другите заинтересовани страни. Редици държави членки активно следват е, решава, работят по тези въпроси. Ние сме в непрекъснат контакт с тях. За момента само мога да кажа, че въпросът, проблемът е много важен, но ние го решаваме. Закъс... Бавим се, но просто защото проблема е комплексен, многостранен и иска наистина да се мисли сериозно. Благодаря. Можем да минем на последния въпрос за днес. Въпрос номер 8. Делото за делото езеро Петросил. Сега ние съобщихме в отговор е, към, на писмен въпрос е, на Европейския парламент следното. Всичко това е в рамките на текущото разследване. Наблягам на това. Комисията ще оцени всички мерки взети от италианските органи, за да се сигурни, че всички водите на езерото Петросило отговаря на европейските стандарти и изисквания. Ние сме в процедура, не че нямаме представа от това, което става, напротив, ясно е, че има проблем, който трябва да се реши. Правим го по начина, по който току-що описах, но това е процес. Вероятно, разбирате, че ние не бихме могли да разкриваме подробности и данни по текущо разследване, но новите пилот, новия пилотен проект е, напредва, обменяме информация с е, италианските власти. Получихме април допълнителна информация, в момента е оценяваме, анализираме и възоснова на анализа, който ще се получи, ще вземем съответните мерки. Благодаря, господин Педичини, е, желая да реагира. Само една бърза реплика, ако позволите. Получаваме информация която е предоставена от местни институции в отделните региони. И според тази информация се съдържат десетки пъти над допустимото равнище някои вещества, дори официалните власти да не го признават. Въпросът е какво следва. Дали това е просто процедура по, за нарушаване. Боя се, че това няма да доведе. От това няма да има голяма полза. Защото гражданите вече плащат със здравето си. Така че това не е особено обещаващ начин на действие, ако приложим само процедурата за нарушение. Въпросът е има ли други инструменти за решаване на проблема на място, защото сегашните инструменти, с които разполагаме, не го решават, както казах. Процедура под нарушение, когато имаме една администрация, която се избира непрекъснато от е, силните лобита, понеже те подпомагат, е, финансират изборите, това може да бъде в случая една силно замърсяващо производство, което плаща на политиците и докато се стигне до процедура по нарушение, какво ще кажем за е, здравето на хората? Принципът е замърсителя плаща, а тук не плаща замърсителя, плащат е, обикновените хора. Просто си мисля какъв е начинът да преодолеем това, тъй като вече минали опит показва, че процедура за, за нарушение не помага в такива случаи. Отговора? Thank you. Малко съм изненадана, тъй като въпросната процедура, все още ние не сме стигнали до, до, до нея, но всеки път, е, когато прибегнем до тази процедура, трябва правото на защитата да, да задейства. Държавата членка има право да се защити или съответните органи и да кажат, е, ние тълкуваме нещата по този начин, дали е верен този начин. След това вече минаваме през цялата процедура и вече е, като крайна мярка, ако това е оправдано, се стига до съд. Това е нормалната процедура. Верно, че е дълга, но до сега тя функционира добре. И когато е добре обоснована и оправдана, тя е необходима. В много случаи ние говорим пряко, общуваме пряко с националните власти. Те са нашите партньори в случая както по силата на рамковата директива за водите, да, с цел да, ги, да, им, да им помогнем, да ги подкрепим при изпълнение на някои параграфи или членове на директивата, когато става дума за граничните стойности, няма кой знае какво да се тълкува. Просто тези стойности трябва да се спазват при водите, въздуха и околната седа. И това ме навежда на основния та ми мисъл. Това, което вие току-що описахте, е отговор, отговор, попада в отговорността на държавите членки. Държавите членки са тези, които трябва да вземат мерки, така, щото населението в даден район е в безопасност, не е застрашено от замърсители или каквото и да било. Но това не е нещо, в което ние можем да се намесим пряко като комисия. Освен в много-много е, е, специфични случаи, ние не разполагаме с инструменти за такава намеса. Може би в много случаи ще е добре да е възможно това, тъй като то всъщност не знае до каква степен доведе, защото тук ще се промени баланса между задълженията на държавите членки и комисията, защото изпълнението винаги е, попада в ромощите на държавите членки. Мога само да отправя призив към съответните ви органи да направят това, което е необходимо, за да се гарантира безопасността на населението и околната среда. И да се запази околната среда. Sorry, chair, colleague, uh... Извинете, господин председател, тук колегата ме, ми припомни нещо важно. Това е нещо, което може да последи на национално равнище, в смисъл самата процедура. Защото там започва самата процедура в повечето от случаите, или в много от случаите, да кажем, първо национално равнище се подава жалба и се търси решение в националната правосъдна система. В случая да се гарантира спазването на изискването на директивата. И вече ако там не успеете, трябва да се обърнете, нещата да се качат на европейско равнище. Така е, такава е процедурата. Благодаря. Мисля, че можем да приключим с сесията по изпълнение, тъй като има още една точка. помолих е, моя колега, председател на Комисията по селското панство и ДЕВЕ, моите колеги да дойдат е, тук на подиума. Помолих и представителите, членовете на ФАО също да дойдат на трибуната, за да се заемам с следващата точка. Може би ще прекратим за две минути и ще продължим след това.